good morning, everybody. Добро утро на всички. Добре дошли на заседанието на 100. Както знаете, имаме превод и можете да използвате слушалките си. Днес имаме български, хрватски, чешки, английски, френски, немски, италиански. Обикновено говоря немски, както би трябвало в Европейския парламент, но всичките ми документи са на английски – за това предпочитам да чета на английски. На вас ще ви бъде по-лесно да разберете, защото ако започнем да превеждаме напред-назад, ефективността няма да е много висока. Радвам се, че нашия екип се разраства. Председателският съвет ни отпусна още едно място в комисията на СТОА. Добре дошъл на господин Наобрехт от Зелените в Германия, последният депутат, който се присъедини е, към СТОА. Той, е, той представлява Комисията по граждански свободи и вътрешна сигурност. Както знаете, ние сме огледало на реалния свят и Албрехт е специалист и бих казал следващото поколение. Нашето внимание трябва да бъде насочено към взимането на подходящи решения. И така, една минута на, Ян Филип за една минута. Благодаря. Много се радвам, че комисията Либе ме посочи за тази комисия. Следих внимателно работата на стола. Наскоро посетихме Съединените щати. Аз анализирам въпросите, свързани с гражданските права и цифровата среда от началото на мандата си в парламента. Аз работя в областта на цифровата сигурност. С радост ще дам своя принос и ще работя по тематиката на 100. Благодаря на Ян Филип, каза председателят. Сега искам да ви напомня, че Проекта за дневен ред е в материалите ви. Искам да ви предложа да бъдат добавени две подточки. Под точка 6 семинари и съвместни дейности на СТОА с външни организации. По 6.5 високо, семинар на високо ниво 100 STS 11 май 2017 година. И по точка 7 посещение външни дейности, ако някой иска да предложи промени или допълнения, моля, кажете, ако не, промените ще се считат за прияти. Стигаме до точка 2, утвърждаване на протокола. Приложили сме протокол, проекта за протокол от заседанието на 115 септември. Няма коментари, ще се счита за прият. Стигам до основната точка в дневния ред, изложение на резултата от проучването научни прогнози, научни перспективи под надслов прецизно селско стопанство и бъдещето на замеделието в Европа. През 2050 година сме изправени предизвикателството пред изхранване на 10 милиона души. Водещият а, е, а, е, депутат тук е Мерит Магинес и отговорният администратор Иван Бунсел. Веднага ще дам е, думата на Мерит, която да ни представи накратко целите и очакваните резултати от това проучване. Не, благодаря господин председател и колеги. Радваме се, че съм тук, защото програмата ми казваше друго, но отделих време, защото проучването е много важно. Два коментара. Първо, по самото идея за прецизно селско стопанство и бъдещето на земеделието. Прецизното селско стопанство е логическата следваща стъпка в развитието на селското стопанство. През 70 80-те години акцента беше върху производството, стру, суровините и материалите. Ние работихме, много ни вълнуваха въпросите на социалната защита. Сега Нещата се промениха. Прецизното земеделие отговаря на много от въпросите, които ни вълнуваха. И сега материалите могат да се използват по стратегически начин, така че да постигнем ефективност, добри резултати, добро съотношение инвестиции и резултати. И мисля, че всичко трябва да бъде ориентирано към устойчивостта. И економическата устойчивостта трябва да е приоритет на селското стопанство в Европа. Проучването е много важно. Вече има много области, в които фермерите възприемат тази технология. Основният мотив идва от. Трябва да дойде от политиката мисля, че ние започваме да откриваме значението на сълскостопанския сектор поради на обществените потребности затова не можем а, да не си зададем, а, не можем да не поставим под а, въпрос до сегашните практики. Разширяването е особен проблем тогава, когато е натрупано знание, но то си остава в една зала, от него няма полза, така че трябва да видим как можем да приложим тези научни знания в практиката. Последният ми коментар е свързан с чувствителен политически въпрос. Мисля, че между нас има сериозни различия за модела на селското стопанство. Много от нас имат една романтична представа за селското стопанство. Денят е слънчев, животните са изкарани навън. Ако отворите детските книжки, всичко е много а, хубаво, Ни, никъде няма кал. Аз съм израснала в а, а, ферма. И аз много обичам природата, когато времето е хубаво. Но ние трябва да имаме ясна представа за това какво представлява селското стопанство и как трябва да изглежда в бъдеще. Мисля, че не бива да има разделение и напрежение между интензификацията, стабилната, устойчивата интензификация на селското стопанство и романтичния модел на селското стопанство. Нали, имаме нужда от реалистичен модел. Реалността е, че имаме нужда от устойчиво производство на храните с по-малко материали и суровини и като обръщаме внимание на въздействието върху околната среда. Доста пространни бяха встъпителните ми думи. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, Майрит. Много се радвам на тази ангажираност. Е, нашата цел трябва да види къде са потребностите. В продължение на 5 години аз съм работил в областта на сълскостопанските машини и ми е интересно да видя как се развиват нещата през последните 5 години. Експертите които работят по проекта, се спират на различните аспекти на прецизното селско стопанство. Въпросът на, за замеделието в Европа е свързан с новите бизнес модели, какво ни предоставя виртуалния свят като альтернатива на традиционните бизнес модели. Ако погледнете Uber и Airbnb, можем да направим аналогия с моделите и вариантите, които са необходими в селското стопанство. Е, може би след някоя друга година хладилникът ще поръча млякото, което ще се появи пред вратата ни. И а, в хладилника винаги ще разп... имаме пресно мляко. Също така Що се отнася до технологиите на прецизното селско стопанство, трябва да видим какво ще означава това за най-слабо развитите страни, кои технологии се развиват и как да формулираме най-добрите варианти. Може би тук става дума за измерване на температурата на почвата. Всъщност, ние, по този начин ние ще получим по-добра информация за околната среда. Чудесен свят на нови дейности, насочени към изхранване на света. Надяваме се с това да е част от този успех и разбира се, ние имаме нужда от най-добрата политика. Добре дошъл на професор Жосе Де Макер и доктор Емко Шревер, които ще представят предварителните резултати от проучването господин Ремко Шрейвер е координатор на този проект. Той работи в Холандия в областта ветеринарното дело, фармацевтичната индустрия и, и научната дейност. Има 30 години професионален опит, 10 години от тях като директор на ВЕТ-ефект. Той работи по много проекти в Европейския съюз и други донори. Ръководил е няколко сложни проекти, свързани с организацията на семинари, експертни комисии и онлайн проучвания за Европейската комисия. Вторият оратор е Жозе де Бердемекер. Професионалният му път е в прецизното селско стопанство в прочутия университет в Льовен, недалеч от парламент, от Европейския парламент. Той е завършил факултета на бионауки на университета в Льовен и има магистърска и докторска степен в сълскостопанство и инженерство от Мичиганския държавен университет. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за уводните думи, господин председател. С удоволствие ще представим предварителните резултати. Проучването не е извършено само от нас двамата. Цял екип от университета в Лювен и други специалисти работиха по него. Тук имаме задачата да сбием максимално презентацията. проучването възлиза на около 300 страници. За това ще ви представим само ключовите резултати. И ще представим и е, темите за дискусии. Yeah, what I would like to um, discuss with you is briefly, um, the, we have four Съвсем накратко. първо бизнес модели за производство. Ще ви покажем и едно видео след това. След това ще говорим за технологията околна среда и обучение и ще представим различни сценарии. Първо, стопанствата в Европейският съюз – и е, съответното земеползване. Има големи разлики в различните страни. В Польша, например, 1,4 милиона са стопанствата, сравнени е, с Белгия 37 хиляди. Е, тези разлики се отразяват, разбира се, и на економическата мощ на съответните страни. Също въпросът е как се използва е, земята. Постоянни култури. В Испания са 6% от общата обработваема площ. Постоянните е, пасища са 34%. Орните площи за житни култури е, са 60 и няколко процента. Ето данни за 28-те страни членки. Общия брой стопанства през 2013 е около 10 милиона. 174 милиона хектара земя заемат те, като средната площ е 16 хектара. Ако разгледаме данните в подробности, малките стопанства са мнозинството 97%. И те а, са със среден размер 11 хектара. След това юридически лица и по-големи стопанства. Средна площ 161 хектара. Това е само 3% от броя на общите стопанства. Тоест, огромното мнозинство са малки стопанства. През 2010 стопанствата са били с 12% повече, т.е. броя на стопанствата намалява с около 2 милиона. Броя на хората, които са заети в селското стопанство 2013 22,2 милиона, 2010 25 милиона, т.е. отново 12,8% е намалението 10 между 13. Заетите на пълен работен ден 8,7 е, милиона, т.е. голямото мнозинство от стопанства наемат само двама души, работещи на пълно работно време. Не знам дали можете да четете, но в доклада има подробности. Тук даваме а, подробности за заетите в стопанството. Огромна разлика между страните членки. В Холандия примерно 193 хиляди 000 са заетите на регулярна база в селското стопанство, като процент от цялата трудова сила в е, Холандия това е 2,2%, докато в Румъния процентът е 71%. Тоест разликите са огромни. в е, новите страни членки е, процента на заетите в селско стопанство е много по-голям. Производителността. В доклада има много данни за различните страни и членки. Няколко примера. Франция в момента води така в стандартната производителност. Тук всъщност изразяваме тази производителност в евро. Има огромни разлики между страните отново. Холандия, примерно и Румъния. В третата графа виждате е, стандартната производителност в е, хектар е, 11 милиона в е, е, Нидерландия, в Румъния 980 хиляди. Като огромна е и разликата в е, работещите в Румъния, тези, които работят са много повече. Тоест, е, има разлики в конкурентно способността, е, в уменията, които е, се предлагат и използват на селско-стопанския трудов пазар. Вида производство също се отнася, има отношение. Най-много е, доходи създава млечната промишленост в Европа. Там стандартната производителност всъщност е, е свързана с е, растениевътството. 6000 versus, um, versus е, в, е, примерно, е, Лузята носят много по-малък доход. въз от 46 хиляди, Лузя, 6 хиляди. Тук отново се дават данни за това къде пазарът има и повече възможности да осъществява печалба. Заключение по отношение на производството е, дългосрочно е, намалява броя на стопанствата, създават се по-големи стопанства, консолидират се, намалява броя на работещите в земеделието. Е, старите страни членки имат по-голяма производителност от новите. Възможно е да има повече доходи с по-малко земя, особено когато се е, оголемяват е, стопанствата. И има голяма разлика в типа земеделско производство. Имаме и данни за работещите. Е, фермерите застаряват, ако мога да кажа с една дума. Няма много млади хора в, е, в селското стопанство, което разбира се, е, се отразява и на предлаганите умения. Там има проблеми с това, което е необходимо и това, което се предлага. Младите хора просто напускат селските региони. Огромен брой от а, млади хора, които не се образоват и не следват а, професионално образование, се наблюдава. А, индустриалното земеделие все още не се практикува от младите те трябва да имат възможност и да се ползват от достижения като транспорт, жилища и така нататък. Също така те трябва да могат да виждат своето бъдеще в селските райони и да се чувстват ангажирани с е, земеделието. За да бъде пречеливше подобно занимание, е необходимо да има много и знания и инвестиции. И накрая, това е последния след, след това ще ви пуснем едно видео. Ако се обърнем така с поглед към бъдещето, работата в селското стопанство е, поема много капитали. Не може да се работи с е, ниско заплащане, въпреки че за момента е, се случва точно това. Около 30% по-малко получават работещите в земеделието. Има проучвания в това отношение. От друга страна, там разходите за живот са по-малки, но тъй или иначе те, този труд не е привлекателен. Няма и достатъчно предлагане на нови идеи и предприемачество и по тази причина секторът ще губи в конкурентоспособността. Демографията показва, че липсват умения и няма предприемачески дух към 2050. Тази тенденция ще се засили. Сега ще пуснем едно видео, то не е изцяло готово. Of societal challenges that agriculture is trying to address. It's food security, it's environmental issues, it's climate change, it is helping to provide a healthy diet for uh,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 Thank you. Yes, many thanks. I think, uh, gives Така, тук според мен е така а, получихме добра представа и нека сега да чуем господин Верде Макер. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, дами и господа. Много добре е факта, че успяхте да видите видеото. Нека да се върнем сега на темата големите предизвикателства и е, бизнеса или тази дейност в бъдеще. Първото предизвикателство е храната, изхранването и сигурността, свързани с тях. После, климатичните промени, свързани и с е, проблеми за околната среда и информираността ни за тези проблеми. И четвърто, е, здравословния режим за хранене за един здравословен живот. Това са четирите предизвикателства. И да помислим какво може да направи земеделието или селското стопанство по този въпрос. Както каза госпожа Магинес, вероятно просто след 30 години е, тя трябва да бъде различна. За момента има традиционен начин на производство, използват се торове, увеличава се производителността, но дали това е достатъчно ефективно, не е ясно. Докато прецизното е, земеделие вече отчита не само различните нужди за внасяне на химикали, но и нуждите на съответните култури спрямо типа на почвата и така нататък. В такъв смисъл можем да стигнем много по-далеч от към ефективност на земеделското производство тук вече може да се осмислят и какви ще бъдат ползите за околната среда. Може би ще има възможност да се полагат грижи за отделните растения и да се въвежда управление посредством роботика. Примерно едно дърво може да има различни нужди от друго, а в едно поле с царевица можем да видим, че е, от едно растение излизат много по-големи кочани, отколкото от другото. Значи въпросът е има ли нужда от вода или тор или слънце слънце. Значи е, в бъдеще може би ще може да се подхожда конкретно към отделните растения, а също така е, може да се каже същото и за животните. Всеки тук в е, залата има нужда от различен вид хранителни вещества, например, същото се отнася и за животновътството. После, циклите в управлението. Освен чисто така пространственото разположение, има и различни видове цикли. Примерно, дългите цикли са структурата на почвата и плодовито, плодородността й. Също така има годишни цикли, когато, които включват подготовката на почвата, начина на или растежа на съответната култура и е, съдържанието на азот, е, фосфор и кали. Също кратките цикли, е, това са необходимостта от напояване, от събиране на реколтата, плевели, е, заболявания. Има и 24-часови е, цикли, примерно е, някои вредители, за които трябва да се реагира много бързо или друго. Тоест, когато се отчитат тези цикли, може да се използва иновации от примерно използване на сенсори и мониторинг – също така да се събират и обработват данни, а също така и да бъдат съхранявани ти, защото а, чистото събиране на данни не означава, че имате информация. А, може да бъдат притежавани данни, но те не са никак интересни, ако не са обработени като информация. И накрая, когато вече се вземат съответните решения на базата на данните, те трябва да се изпълняват. Тоест, е, от гледна точка на циклите във времето, е, тази дейност може да бъде много различна за дългите цикли, за краткосрочните цикли и така нататък. Прецизното замеделие можем да ви покажем всякакви картинки. Тук е, безпилотните летателни апарати, например, знаете, много се коментира, може да се наблюдава от въздуха. Е, насъжденията, може да се прилагат индивидуално третиране, да речеме на лузя или овощни градини. При събиране на реколтата също евентуално може дори да се пресметне е, каква ще е реколтата, какви ще са печалбите, дали от една част от полето сте спечелили, от друг да сте загубили и така нататък. Примерно в животновътството, крави, отглеждане на пилета, ще коментирам по-късно. Така че прецизното замеделие има много различни форми. Но всичко се свежда до данните. It produces more with less. I think it probably means that it has a better Става дума за производство на повече с по-малко, т.е. с минимално внос на усилия да се постигне по-голямо производство. ако, това производство, ориентирано към растенията или животните или почвата. Търси се е, данни за това как реагират те. Необходимо е да се е, наблюдава и да се отчита как реагират съответните компоненти на системата. И с всички налични сензори всъщност ние разполагаме с е, допълнителни очи, уши, е, мозък, т.е. получаваме информация за вземане на решения. И изключително важно за нас е, че прецизното замеделие трябва да се отнася до всички типове селско стопанство. Не става дума само за голямото зърнопроизводство. За... Става дума за всеки отделен съм стопанин в Европа. Въздействието на прецизното селско стопанство върху околната среда може да има много измерения. Посочил съм някои от тях в днешното си изложение, като, например, предотвратяването на ерозия и на наводнения. Тук може да се вземат някои дългосрочни решения по отношение на циклите и на създаването на защитни екологични буфери и други Прецизното селско стопанство дава възможност тези решения да се вземат много по-лесно, както и да се изпълняват много по-лесно. До момента производителите не ги изпълняваха толкова охотно, защото това не е лесно. Ще има възможност също за максимално добро използване на торовете. Ще се повиши качеството от това на подпочвените води използването на химикали за растителна защита. Искаме наистина да намалим количеството използване химикали. Искаме да знаем по-добре какви потенциални вреди могат да нанесат вредителите на културите. Ако те нанесат повече вреди, може да се стигне до повече плесени, от което може да има въздействие по-нататък върху консумацията. Друг екологичен ефект от прецизното селско стопанство са повечето възможности за смесени култури. Така ще се диверсифицират културите. Нещо, което наистина трябва да проучим и по което трябва да работим по-активно, използвайки прецизните технологии. Контрол върху плевелите. В момента извършваме такъв контрол, като използваме хербициди на общо основание, но когато пръскаме едно поле, хербицида не достига еднакво до всички зони. С помощта на прецизното селско стопанство можем да пръскаме само отделни участъци или механично да отстраняваме плевелите. Какви ще са ползите от това? Ще намали количеството използвани хербициди между, с между 6 до 80% в зависимост от вида плевели и вида култури. Ако пък се упражнява автоматизиран механичен контрол върху плевелите, може да има още по-голямо намаляване на количеството хербициди. Виждате как протича този процес. Първо се използва оптично устройство, за да се установи дали става дума за плевел или за култура получаваме сигнал, да, става дума за плевел, който трябва да бъде напръскан или не, защото е прекалено малък и няма да оцелее. И от тук нататък трябва да реша дали да използвам хербицид или да отстраня плевелите механично. Много е просто, като видите плевел в градината си, го отстранявате може да се извърши механично или на ръка. Ако трябва да се направи на ръка, обикновено няма достатъчно работна сила. Затова е добре да се разчита на някакви механизирани операции. Използването на торове, максимално доброто използване на торове с цел и максимално добро развитие на културите е нещо, което се обсъжда в момента. В Съединените щати постепенно се преминава към системата, която се използва в Европа. Тоест, опитваме се да използваме торове в различни моменти от сезона, за да има максимално добър ефект. Можем да използваме и вегетационния цикъл на културите и в зависимост от това на какъв етап от цикъла сме, можем да използваме торове. Можем да използваме също и модели за културите, както и карти на хранителните вещества в почвите. Т.е. трябва да знаем какви са културите, какво се съдържа в почвите и в зависимост от това можем да използваме различни количества азотни торове в зависимост от конкретните условия. Можем да вземем предвид и атмосферните условия, така ще работим още по-ефикасно. Остатъците от азотни торове в почвата могат да бъдат намалени по този начин с 30 до 50%. Като имаме предвид какви са проблемите с подпочвените води в много региони на Европа, мисля, че това е метод, който трябва да използваме по-широко в бъдеще. В лявата част на слайда виждате трактор, който пръска полето. То в него има оборудване, което може да ни даде възможност да вземем решение къде и колко трябва да напръскаме. Така можем да използваме тора само за определени участъци. В долната част, в дясната част на слайда виждате един древен производител в Африка, който използва малки количества тор за отделните растения. Той вече е много напреднал в това отношение, много по-напреднал от нас. Микотоксините и здравето. Има проблем с микотоксините. Те се образуват в резултат от образуването на плесени. Образуването на плесени зависи от атмосферните условия и от отделните култури. Плесените може да са проблем за здравето, ако не се справим с тях отрано. Прецизните технологии в селското стопанство в това отношение могат да разчитат на индекса на вегетацията на културите. Тук се използват оптични сенсори, с които може да се установи какъв е рискът от плесенни заболявания в един участък. Освен това, може да се използват торове в различни количества, както и фунгициди в различни количества, в зависимост от рисковете и културите по места. Понякога трябва да се намали количеството използван тор, за да се намали рискът от образуване на плесени. Трябва да се направи компромис между намаляването на количеството на микротоксините и увеличаването на продукцията. Ако се намали количеството на микотоксините, това ще е добре за човешкото здраве и за качеството на храните. Овощните градини и лозята когато се прилага тук интегрирано управление на вредителите, може да се постигнат много подобрения – през изминалите няколко години постигнахме големи подобрения, използвайки този метод. Прецизните технологии в селското стопанство може да доусъвършенстват този метод. Има значение какви са отделните фактори, например размерът на дърветата, Прецизното управление на вредителите, интегрираното управление на вредителите може да е много полезно, тъй като може да се прилага диференцирано в зависимост от потребностите на отделните участъци. Но за целта трябва да се установи къде точно са локализирани вредителите Локализирането и прогнозите са много важни. Те могат да допринесат за намаляване на използването на пестициди с 20 до 30%, както и с намаляване на пръсканите площи с 50 до 80%. Трябва да се повишава осведомеността в стопанствата, за да може и да се прилага този метод. Тук схематично е представена тази технология, представена е към настоящия момент – Преминавам към добрите селскостопански практики и прецизното селско стопанство. И къде и прецизното селско стопанство са един много силен инструмент за проследяемост има възможност за събиране на данни и информация, така че постоянно да се актуализират добрите селскостопански практики. Те не са нещо статично, може да се променят във времето. Так може да се променя във времето и вземането на решения. Развитието на добрите селскостопански практики намалява въздействието върху околната среда на селското стопанство. Ако един стопанин прилага такива добри практики и дори ги усъвършенствам като предпоставка за разрешително да упражнява дейност, то може би и обществото ще може да упражнява контрол, ще го принуждава да прилага такива практики. Може да има промени и в структурите на стопанствата може да има преход от семейни стопанства към други форми. Ще се променят също и отношенията между производителите и търговските вериги. Търговските вериги в бъдеще ще искат да знаят как са били произведени храните. Ще искат от производителите информация за методите, които използват. Бъдещето е в потока на информация. Потока на информация от производителите на ресурси към производителите на храни, стопаните и търговските вериги. Ще трябва да има също така и обратна връзка от потребителите. Те също трябва да кажат на селскостопанските производители какво очакват от нас. Сенсорите, които се използват в прецизното селско стопанство, ни предоставят много данни, но често нямаме достатъчно знания, за да извършим анализ и да интегрираме тези данни в вземането на решения. Нека ви дам сега един пример с производството на яйца от различните стопанства се събират данни, например за броя яйца на ден, за размера на яйцата, за щупените яйца. Това са данни, които могат да бъдат анализирани, да бъдат взети предвид при разработването на модели за производството. Така производителят ще може да знае къде точно има някакъв проблем, защото може да се разпространи болест сред пилетата. Така, с помощта на подобни модели, още 3-4 дни преди да се измътят яйцата, производителят ще може да знае, че има някакъв проблем и ще може да го реши. Напредъкът в прецизното селско стопанство трябва да прерасне в жизнеспособни техники, като нещата не се свеждат само до сложни машини. Трябва да има техники, които дават възможност за практическо прилагане. Освен това, трябва по света да има обучени производители – които да знаят как да прилагат тези технологии. И тук се намесва политиката. Трябва да се насърчава прецизното селско стопанство, за да се намали въздействието върху околната среда. Трябва тези методи да се разпространят и сред по-дребните производители, за да могат те да се възползват от развитието на науката през изминалите години както и в бъдеще. Прецизното селско стопанство е свързано не само с общата селскостопанска политика, но и с други области на политика, като екологичната политика, регионалната политика, политиката в областта на конкуренцията, политиката в областта на науката и новаторството, цифровата политика, образованието и обучението, научните изследвания в промишлеността и енергетиката. Образованието и обучението в селските райони е една от областите, върху която трябва според мен да наблегнем повече. Yes, many thanks. Благодаря много. Сега можем да проведем кратък дебат. Още едно, една кратка презентация. Ще бъда съвсем кратък. Исках само да покажа как беше генерирана тази информация. Работихме с различни представители на сектора, с различни заинтересовани лица. Всъщност целта беше да видим какви са предизвикателствата, разработихме сценари и последната стъпка ще бъде опита да формулираме отговор на въпроса какво може да направи парламента, за да предотврати подобни сценарий. Економическият оптимизъм гласи, че фирмите управляват и глобализация отваря пазарите. При глобалното устойчиво развитие най-важна много е важна ролята на държавата. Имаме регионално сътрудничество като трети сценарий и на четвърто място има регионална устойчивост. И следващият етап ще бъде изграждането на законодателни рамки и вие сте тези, които трябва да създадете необходимите рамки. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Много беше интересно това, което чухме. Разработват се нови технологии и нови технологии се прилагат в селското стопанство. Съвместният изследователски център работи по биологичното разнообразие. Много е, са важни глобалните тенденции – много интересно да видим как се променя биологическото разнообразие в резултат на измененията в климата. Е, става дума за динамични тенденции, но е важно да се следят тенденциите, за да се разработят нужните дейности. И разбира се, за нас е важно да видим какви варианти трябва да изберем, за да помогнем. И също така по отношение на биостратегията трябва да видим как да използваме знанията от това проучване и ще искаме да видим как да се разпространи това проучване по социалните мрежи, да го изпратим на е, отговорните лица. Ще бъде полезно да ни кажете на кого сте е, изпратили проучване. В Европейския парламент проведахме годишната лекция на 100. Тя беше посетена от 1 милион души по интернет. Много от нашите колеги си вършат работата в кабинетите, но слушат и нашите заседания. Това е задание, което може да се следи по цял свят. Така че е интересно да видим с какъв дневен ред ще привлечем интерес. Сега въпроси, коментари не повече от две минути. Нека да съберем всички въпроси. Госпожа Макентар е първата. Благодаря, господин председател. Благодаря за изложенията. Много бяха интересни и мисля, че са много полезни за нашата дейност. В моя избирателен регион в Обединеното кралство е, се намира един университет, който е специализиран в прецизно селско стопанство. Много е важно на науката а, науката да се превърне в практически решения, които да са от полза за фермерите. Също така е много важно и фермерите да участват в разработване на решенията, като се обръща внимание на тези въпроси, на които трябва да се даде отговор. Понякога фермерите са дребни бизнесмени и е хубаво те да работят с университетите. Виждаме, че това е проблем и за други фирми. С собственикът време, целият, цялото време на собственика се отнема от управлението на бизнеса. Той може да не е ходил в никога в университет. Има нужда от а, помощ. Така че трябва да видим как да включим фермерите в академичната дейност. А, също така Технологиите трябва да бъдат на разположение на всички фермери, както големи, така и малки. Аз имам един добър пример. Аз имам много малко стопанство в Обединеното кралство и решихме да поседим лозе на площ по-малко от 2 хектара, но за да бъдем ефективни, Имахме нужда от трактор с технология GPS. Имахме добър съсед, който ни даде под найем своя трактор, така че успяхме да използваме а, трактора на съседа и сега имаме чудесни прави редици. Средна точка на политиката. Дали организациите на производителите не могат да направят така, че технологиите да се използват съвместно от всички членове на организацията. Мисля, че понякога трябва да променим правилата за тези организации на производителите, с което ще улесним използването на технологиите и тези организации на производители да не бъдат само пазарни организации. Друг въпрос е свързан с това, че фермерите устаряват, застаряват и трябва да привлечем млади хора. Мерият Магинес каза, че всеки път, когато видим е, картина на селското стопанство, тя е винаги идилична, сини небеса. Всего това нещо, което е а, е, свързан, което е било преди 100 години. Само, че нека да представяме селското стопанство такова каквото е. е. в него има много технически дейности и то предлага възможност на младите да печелят добре да изградят добър професионален път. Всъщност, ние трябва да насърчаваме повече млади хора да следват технически специалности. Извинявайте, господин председател, още малко. Не споменахте прецизни методи в животновътството и растениевътството. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? Заповядайте, господин Тамбурано. Във връзка с казаното от колегата, тези технологии могат да бъдат използвани за кооперативите и организациите. В противен случай можем да унищожим традиционното селско стопанство в Европа, което се извършва най-вече от малки и средни предприятия. Имаме нужда от един модел, който да е капиталоинтензивен. В Европа имаме нужда от економически модел, който в който като роботиката, интернетът на нещата да осигурят възможности за повече приходи. Разбира се, роботиката в селското стопанство е, свърза, е същата като рисковете с роботиката във всички области – и въпросът е тук е кой ще разполага с достатъчно средства. В либералния модел проблемите са сериозни. Може би е, социали... при един социалистическия модел държавата организира селското стопанство, което също има своите отрицателни страни. Аз съм за техниката и технологията, но някои някои новости би трябвало да се възприемат с лека резерва. И това трябва да има отражение и за законодателният процес, защото ние се изпълваме с ентусиазъм за нещо и след 20 години установяваме, че то е произвело отрицателни страни. Да, благодаря. Някой друг иска ли да коментира? Господин Неков. Благодаря, Пал. А, аз съм... Извинявам се, че закъснях и изпуснах а, темата. Тя е много важна за мен, тъй като се отнася за земеделие, но трябваше да бъда в пленарна зала. А, това, което мен ме притеснява като социалист, какво правим с а, работните места, които са заети в земеделието. Примерно в България, в хранително-вкусовата промишленост са заети от, от 6 милиона а, население, милиони 300 са заети в хранително-вкусовата промишленост. Ако въведем технологиите, какво би станало с работните места в сектора? Благодаря, момчил. Сега думата имат експертите. Благодаря за много интересните коментари, които говорят за това, че пред нас стоят много предизвикателства. Госпожа се отнася до казаното от госпожа Макентайер. много е важно да се опитаме да осигурим технологии за всички стопанства, и малките, и големите. При това по такъв начин, че малките стопанства да бъдат економически жизнени. Като общност на учените от една страна и политиците от другата страна трябва да водят диалог за най-доброто, за най-добрия път напред. Аз мисля, че сътрудничеството и специализацията вътре в сътрудничеството могат да доведат до повишаване на заедостта, всеки да си има своята специализация защото изискванията пред фермерите във века на техниката е, че те трябва да бъдат експерти във всичко, но експерти в рамките на сътрудничеството. В организациите на производителите, е, всъщност в е, най-добрия начин да осигурим стимули е именно в рамките на организациите на производителите. По подпомагането, подкрепата за доходите е, всъщност е стимул за фермерите да възприемат технологии, които са които ще имат положително въздействие върху околната среда. Е, за прецизността в растениевътството и животновътството, мисля, че всичко, всичко трябва да се адаптира към местните климатични почвени условия. Мисля, че това трябва да се направи както при разработването на житни култури, които са пригодени за сухи райони. Корените са много дълбоки, достатъчно дълбоки, за да стигнат до водата. Аз мисля, че тук има много различни методи и техники, но трябва да се разработват култури, адаптирани към местните условия. В зависимост от това, къде се намираш на полето, има различни видове аз предполагам, че се съдят различни сортове грозде. Що се отнася до работните места, вече видяхме, че има спад в работните места в селското стопанство. Питам се дали можем да спрем това, като ги потикнем да останат в традиционното селско стопанство. Аз се съмнявам, че това е възможно, защото условията на живот в традиционното селско стопанство не са чак толкова хубави. Аз ги познавам и ми е малко трудно да намеря фермери сега, които ще се ориентират към селското стопанство, практикувано от баща ми. Можем ли да ги запазим в селските райони? Може би има някаква нова технология, с която да ги въоръжим. Е, не, мисля, че не можем да кажем на фермерите, оставете, останете си там, където сте. А, можем да им кажем, ето това са предизвикателствата, посрещнете ги, ние ще ви помогнем с, с техника и с други услуги, може би с консултантски услуги. Трябва да видим как да осигурим непрекъсната квалификация? Правителствата вече не го правят. В Белгия, например, едно консултантските услуги, които едно време се предоставяха, сега са насочени предимно към контрола. Благодаря. Може би трябва да се върнем отново на темата хората, които работят там. Естествено, прецизното земеделие ще промени и условията на труда, ще създаде и възможности. Аз имам приятел, който се занимава с земеделие и си свири в оркестър. Е, използва много технологии, сенсори, е, примерно за животновътството, включително да отчита е, топлината и ред други неща. И по този начин му остава време да се занимава с дейности, които баща му не е могъл да упражнява. Така че така можем да направим е, селския труд е, привлекателен за младите. Те няма нужда да са непрекъснато във фермата. А, също това, което се разбра и тук от семинара, много е важно да има прозрачност за продукта. Ако ми харесва мляко от животни, които са отглеждани на пасище, трябва да ми е ясно как точно се стига до този продукт. Ако искам традиционно сирене, трябва да мога да си го купя а, също и фермерът трябва да може да решава на какъв пазар да извади продуктите си, дали е да отиде на конкретен местен пазар или да излезе на международния пазар. Това са също измерения на компонента работна ръка. Благодаря. Поздравления! Според мен това изследване ще ни даде много по-добра представа за това какво можем да направим по-добре. Също трябва да мислим и за тенденциите в режима на хранене, производството на храни, на фуражи, възобновяема енергия – със сигурност ще продължим с дискусии в тази област, защото според мен това са теми много важни за следващите поколения. Благодаря. Сега нека да е, оповестя, че в, е, ако няма възражения, окончателният доклад ще включи и е, обсъждането е, днес, също и правни аспекти на. Е, използването на прецизното е, селско стопанство в Европа. И се надяваме, че окончателният текст ще бъде готов е, до края на годината. Разбира се, ще го получите. Заповядайте. Господин Тамбурано. Да, необходимо е да се разпространяват знанията извън чисто академичните дискусии. Не знам ние дали имаме бюджет за това, но може би ще е удачно да бъде преведено това изследване на различни езици на Европейския съюз. Аз мога да го консултирам на английски, но земеделските стопани в различните страни няма да могат непременно да го разберат на чужд език. Така че ще е добре да можем да го разпространим. Разбира се, наясно съм, че може би ще има проблеми с бюджета. Благодаря. Да, да, да. Много, много добра идея. Ние се опитваме да използваме и автоматичен превод. Той, разбира се, не е идеален, но е добре да опитаме да го пусна на 24 езика през напълно автоматизирана система и по този начин може много лесно да го разпространим. А пък ако някой иска идеален превод, може да се организира, но не може стоя да финансира. To think, uh, and to check Uh, uh, Можем да проверим с секретарията дали има съответните мрежи за изкуствен интелект. Има и много модерни приложения за автоматичен превод. Така, до момента те не са идеални, но все пак стигат до някаква вариант. Нека да използваме модерните технологии. Много ви благодаря, там, господин Тамбурано, че давате тази идея. С което стигаме до точка четвърта от дневния ред. Настоящи и нови проекти на СТОА. Моля, възможно най-кратко, защото закъсняваме. Много набързо ще ви дам информация за последните проекти, които започнахме през последните няколко седмици. Девет предложения, свързани с енергетиката, те се обединяват в едно проучване декарбонизация, т.е. на използване на въглерод и е, енергийна устойчивост в Европейския съюз. След това ИТРЕ предлага едно проучване как да се е, преодолее пропаста в иновациите в Европа. Разликата между новите 13 страни членки и е, препоръки за използване на средствата от Хоризонт 2020. Отново, напреднал, напреднал проект е, е проект, проекта и трябва да се подпише договор през ноември. Също е, киберсигурността и е, общата политика за сигурност и отбрана. Също е, Европейската агенция в Крит ще започне представяне през януари, ще има представяне през януари, също и на 2 февруари и накрая пред нас. Проектът е подписан, би следвало да се е, приключи и един проект, който е свързан с триизмерно е, печатане за медицински цели. Техническата част от е, друго проучване помощни технологии за приобщаване на хората с увреждания – Техническата част е приключила и е, ще очакваме е, до края на годината да се представи това проучване. Благодаря. Ако не възразявате, ще продължим е, с тези проекти. Стигаме сега до пета точка, годишната лекция за 2016. Моля, заповядайте за кратко пояснение. Тази година годишната лекция се организира съвместно с Европейската космическа агенция. Е, бъдеще за Европа с е, използване на космически технологии ще е, говори като основен оратор е, председателя на агенцията сър Мартин Суитинг. Е, също ще има представители от индустрията, един от Blue Origin, е, институция, която се занимава с полети в орбита. Ще присъстват и двама астронавти – Единият е, ще се присъедини с видеовръзка, защото ще е в Международната космическа станция. Също така ще има и изложба, е, предложена от члена на Стоя Клер Муди. Свързана е с срещата на върха за иновации в Брюксел. Ще има отпуснато съответно пространство за организиране на изложба и ще работим заедно с Europlanet. Също ще се организира един официален обяд. Ще получите покана и ако обичате, отговорете до 10 ноември, за да можем да организираме съответното събитие. Благодаря, Тео. Ако не възразявате, секретарията ще продължи дейността си по този въпрос, с което стигаме до шеста точка предстоящи събития. Едното от тях е семинар е, Езикова равнопоставеност в цифровата ера. Това е проучване, предложено от господин Салдъргас, заедно с други евродепутати. В напреднал етап е, сме. На 10 януари ще се проведе семинара. Все още няма подробна програма, но ще я изготвим и ще се подготвим. Да, това ще бъде прекрасно за господин Тамбурано да зададе въпроса как да преведем проучването за прецизно земе, селско стопанство. Нека да поставиме конкретни предизвикателства пред хората, които идват тук и се занимават с проектите на СТОА. СТОА в края на краищата се занимава с много интердисциплинарни проекти. Нека да разберем как бихме могли да постигаме нещо в тази посока. Също ще има семинар по биоетика. Мариана Петир я предложи. Одобрена е. На 25 януари ще се проведе. Мариана, искаш ли нещо да кажеш? Zahvaljujem vam, е, Рубик. Благодаря, господин Рюбих предложих да се проведе семинар по биоетика по въпроси свързани с биоетиката и неодавнашния напредък, постигнат в законодателството в тази област и в научните изследвания. В семинара ще участват няколко учени, Напредъкът в науката трябва да бъде съпътстван и от отговорност при вземането на решения. Политиците, за да вземат обаче отговорни решения, трябва да бъдат добре информирани. Затова и трябва да има доверие между политиците и учените. Въпросът за доверието се отнася и до биоетиката. Трябва да има напредък в научните изследвания. Важно е да се обсъжда този напредък, но трябва да знаем и какво мисли обществеността. Трябва да също така да вземем предвид и принципа на предпазливост при вземането на решения. Това ще е една от темите на семинара през месец януари – пред нас ще се изкаже доктор Амир Мусор. Той ще говори за принципа на предпазливост и кръстопътя, на който се намира биоетиката в Европа. Благодаря, Мариана. Ако няма възражение, ще продължим работа по този проект. 6.6.2 работна закуска на стола научни изследвания в областта на ваксините и разработване на ваксини в Европа. Работи се по един много добър проект Адитек, посветен на технологиите в областта на ваксините. Като мина тук през парламента и видя колко много хора са настинали, си спомням, че в понеделник се вакцинирах. Да се надявам, че ще има ползи от тази вакцина. Ще проведем много интересни разисквания за ваксините. Ваксините са важни не само за хората, те им играят важна роля и в животновътството. Наскоро проведохме среща на тема резистентност спрямо антибиотици. Огромни количества антибиотици се използват в Европа. Това стана ясно на тази среща. Ще разговаряме скоро с представители на института Пастьор, за да видим какво можем да направим по този въпрос. Ако няма възражения, ще продължим с подготовката на тази среща. Точка 6.3. Съвместна проява 100. Съвместен научно-изследователски център – под надслов учените се срещат с парламентаристи. Ще дам думата на Шолт, за да ни даде кратки разяснения. Благодаря. Намираме се на финалния етап на подготовката на тази проява, която ще се проведе през месец ноември. Изпратихме покани на участващите членове на парламента и на учените ще има 16 двойки учени членове на Европейския парламент. Имате програмата за събитието, по-точно двете програми. Ще има една проява в рамките на три дни тук в Брюксел, в която ще участват 16-те двойки, които сме сформирали. Ще има и още една проява на 8 ноември, която е организирана съвместно с съвместния научно-изследователски център на Европейската комисия. Разполагате с програмите и за двете прояви, така че няма да се впускам в подробности. Искам само всички вие да сте информирани, че всички 16 членове на парламента, участващи в проявата, ще са поканени на обяда преди това. Благодаря. Много е важно всички членове на стола да образуват двойки с поканените учени. Затова онези от вас, които все още не са си избрали учен, трябва междувременно да го направят. Така ще покажем, че работим сериозно. Точка 6.4 седмицата в Брюксел. Ще финансираме прием и коктейл. Ще използваме съответния си бюджетен ред. В него ще участват както учените, така и участващите депутати. Следващата точка – семинар на 100, посветен на човешкия мозък и новата ера в невронауките. Джан Лука е Отговорникът, моля да се изкажеш съвсем накратко. Ще си изкажа народния си език. че цяла акция е велми добре приправена дики праци práci sekretariátu. Всичко бе подготвено много добре, благодарение на секретарията ни. Дневният ред е много интересен. Надяваме се, че ще можем да поканим и добри гости. Въпросите, свързани с човешкия мозък и заболяванията на човешкия мозък, са много интересни. Тези заболявания могат да окажат различни въздействия, включително и върху обществото. Става дума за наистина много интересни теми. Изненадан бях от броя хора в Европа, които страдат от мозъчни заболявания. Семинарът ще бъде много високо специализиран, но въпреки това ще бъде интересен. Много важно ще бъде изложенията да ни бъдат поднесени разбираемо. Благодаря. Ако няма възражения, ще продължим работа по този семинар. Онези, които искат да участват, трябва да се свържат с секретарията. Точка 6.5. Семинар на високо равнище 100 СТС на 11 май 2017 Кохиоми, председателят на форума Наука и технология в обществото, СТС, още миналата година помоли проявата да бъде организирана още веднъж. Ако няма възражения, ще започнем да организираме следващия семинар на високо равнище. Ще си взаимодействаме тясно с форума. Точка седма. Посещения и външни дейности. Предвидено е на 10 и 11 ноември да посетим Европейска агенция по околна среда в Копенхаген. Всички сте информирани за това посещение. Има още две места в делегацията, така че ако някой желая да посети агенцията в Копенхаген, е добре дошъл. Стоа предстои да участва и в 11-я форум за управление на интернет. От наше име ще участва Данута, ако няма възражения ще процедираме така. Делегациите на стола през 2017 година. Виждате какво сме запланували. Ако имате бележки по някои от тези запланувани посещения, можете да ги внесете до 7 ноември. Ако не получим никакви отговори от вас, ще се обърнем към председателя на парламента с молба да одобри тези пътувания. Точка 2.8, точка разни. Искам да ви уведомя, че двама колеги. По-добре да ти дам думата, Тел, за да обясниш. Благодаря. Председателят на 6 декември ще участва в проява на форума на агенциите на Европейския съюз. Тя е организирана от мрежа от агенции на Европейския съюз, предоставящи научни консултации – те ще организират семинар, на който ще се изкаже нашият председател. Той ще се изкаже по време на кръга от разисквания под надслов да мислим първо за гражданите. Имате програмата на събитието в папките си. Благодаря. Следващата точка време и място на следващото заседание, четвъртък, 24 ноември, 9.30 сутринта. Да ще бъде представено проучване за въздействието на биологичните храни върху човешкото здраве. Виждате, днес говорихме за прецизното селско стопанство, следващия път пък ще говорим за биологичните храни. Въобще ще обсъдим цялата верига на доставки. Господин Неков работи по този много добър проект. Като цяло мисля, че работим добре, поели сме в правилната посока. Трябва по-добре да популяризираме действията си. Господин Неков, искате ли да кажете нещо за биологичните храни и човешкото здраве? Ами, то по принцип искам да кажа много неща, затова съм направил това поръчване, за това проучване. В случая смятам, че ние трябва да вървим към тази посока, тъй като трябва да запазим почвите, трябва да запазим растенията и това е начин да осигурим и работна ръка в сектора, а също време да намалим цените на органичните продукти чрез късите вериги. Тоест, приближаването на потребителя, производителя с потребителя. Също време, ако продължаваме с пестицидите от 20-30 години, ние ще унищожим голяма част от обработваемите земи. Това е начин да се преборим точно с този феномен. Биологичното земеделие може да бъде разглеждано от много, много страни, включително и за околна среда, запазването на околна среда, това, което се споразумяхме в Париж, да се, намалят, да се намали температурата. Така че това е една много голяма тема. В същото време може да използваме технологиите за биологично земеделие. Така че Наистина ще бъде интересна конференция, интересен воркшоп на 24-ти. Yes, many things. Uh, да, благодаря. Мисля, че за всички нас ще бъде много интересно да участваме в този семинар. Той също ще бъде излъчван на живо. Надявам се да ви видя отново на това много вдъхновяващо събитие по време на следващата пленарна сесия. Закривам заседанието. We're late, eight minutes. I know. Yeah.